на зрели испански черни трапезни маслини. Общата стойност на този внос са около 60 милиона евро през 2016 година. Разбира се, ние сме силно обезпокоени от това разследване. Не само поради вероятният негативен ефект върху испанските производители а, и тези, които опаковат а, маслини. Shall I start again? Трябва ли да започна от начало? Проблемът е, че аудиооборудването се пренастрои, така че някои хора не осъзнаха тази промяна. I don't mind starting again, if that... Аз нямам нищо против, ако се налага да започна от начало. Надявам се, че сега всички могат да ме чуят. Е, САЩ започнаха антидъмпингово и антисубсидийно разследване за вноса в САЩ на трапезни маслини от Испания на 13 януари 2017 година беше стартирано това разследване. САЩ имат правото да започнат подобно разследване съгласно правилата на СТО, но не е тайна, че ние сме силно обезпокоени от това разследване не само защото се притесняваме от евентуален негативен ефект върху производителите на маслини в Испания, но тъй като субсидиите, които са част от разследването, не, не изопачават търговията. И ние сме обезпокоени от ефекта върху системата като цяло при подобни разследвания от трети страни а, по отношение на субсидии, които не изопачават търговията. От самото начало Европейската комисия работи много тясно с испанските власти, с засегнатите фирми, а, за да се отхвърлят а, твърденията на петиционерите от САЩ. Ние имаме преки контакти и писмени и устни с, с органите, които извършват разследването и предоставяме пълна информация на испанските власти и на производителите. Ние сме обезпокоени от ефекта върху системата. На високо политическо ниво също се изпращат писма от комисарите Хоган и Малстрюм, както и а, чрез представители ни в САЩ. В тези писма ние изразяваме безпокойството си и отбелязваме, че сме на мнение, че това може би не е в интереси на САЩ да налагат мерки против субсидиите по субсидии, които не засягат търговията. Разследването е на ранен етап и ние очакваме предварително решение за субсидиите и антидампинговите мерки някъде към края на ноември, след което ще има посещение за оценка от страна на Министерството на търговията на САЩ в Испания. Ние също ще участваме, за да помогнем на испанските производители. Някъде към февруари следващата година е възможно да се вземе окончателно решение за субсидиите и за антидъмпинговите маржове и през март ще има вече съвсем окончателно решение. Това може да доведе до крайни мерки, които се налагат под формата на допълнителни мита за вноса на тези маслини в САЩ. Разбира се, сега е много рано да кажем какъв ще е окончателният резултат. Надяваме се, че Министерството на търговията на САЩ ще прояви разбиране към нашите коментари и ще вземе решение, без да се налагат някакви наказателни мерки, но ние ще следим внимателно решението и когато настъпи момента, ще решим какви допълнителни мерки трябва да се предприемат. Благодаря ви. Сега ще дам думата и на втория представител на комисията. Разбира се, преди това приветствам нашите гости, представители на маслинения сектор, поканени от госпожа Агилера. Те са тук сред нас. Добре дошли. И така, Давам думата на представителя на Генерална дирекция Селско стопанство и развитие на селските райони. Yes. Thank you, Mr. Chairman. Well, I mean this... Благодаря, господин председател. Няма кой знае какво да допълня към казаното от господин Рубиначи, който е директор Генерална дирекция търговия. Това е въпрос, който е важен за нас. Ние полагаме изключително много усилия за решаването му. Силно сме обезпокоени, че Съединените щати а, са се насочили към субсидии, които не засягат негативно търговията. Ние предупредихме властите на САЩ по въпроса, ние изразихме безпокойство, но САЩ също казаха, че те са а, също големи държава, която прилага много субсидии в селското стопанство. Ще има министерска конференция в края на годината в Буенос Айрес а, относно кръг преговори Доха. Ще има преговори в рамките на СТО за промяна в схемите за субсидиране на селското стопанство. Тези дискусии вече се точат от години. САЩ са важен наш партньор и ние винаги сме се опитвали да се премине от субсидии, които изопачават търговията и тези, които ние изкривяват и да се включат в така наречената зелена котия. Ние водим разговори с различни заинтересовани страни. Знаем колко болезнени са подобни разследвания, но има въпросници от 200 страници, които се изпращат до съответните органи в Испания, също в Европейската комисия, също към частния, към обществения сектор. Комисията е тук, както каза господин Рубиначе, за да предоставим помощ и информация, включително да участваме в мисията, която ще организират САЩ на място в Испания, в Андалусия, в Мадрид и където и да е другаде. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Еранс. Най-напред е, искам да благодаря на Европейската комисия за ангажираността и с този въпрос. Действително, Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с Испанското правителство по този въпрос от самото начало. Това е въпрос, който е изключително важен. Европейската комисия полага усилия също за увеличаване на продажбите на европейски маслини на пазара на САЩ. Отдавна Европейския съюз е, е променил помощите си в селското стопанство, за да се избегнат изкривявания на търговията. Производителите на маслини в целия Европейски съюз получават субсидии, които са от зелената котия, които не засягат международната търговия. Тоест не става дума да се защитават е, европейските производители е, на маслини, а ОСП, който се засяга пряко от страна на САЩ. Ние искаме да защитим тези помощи, които ние отпускаме. Това са помощи, е, които не засягат в такава степен международната търговия, както тези, които са антициклични. Е, и които се предлагат от други държави, сред които и САЩ. Ние трябва да защитим своите субсидии, но не трябва да се вземат за заложници производителите на маслини. Правителството на Трамп атакува помощите, които ние опускаме, нашата система. Благодаря на Европейската комисия за нейната ангажираност. Това, което трябва да направим е да защитим зелената котия, тъй като това е в основата на общата съскостопанска политика, която ние реформираме, за да можем да се съобразим с нормите на СТО. Испанските черни трапезни маслини сега са атакувани и за съжаление те а, са взети за заложник, но искам отново да благодаря на Европейската комисия за това, което прави и което ще продължи да прави в бъдеще. Надяваме се, че ще можем да разчитаме на мнозинството от членовете на комисията АГРИ за решаването на този чувствителен въпрос. Господин Лазо, благодаря, господин председател. А, господин представител на комисията, която е толкова силна, предприемат се а, разследвания от страна на САЩ, а, а, тъй като смятат, че тези маслини се продават а, в ущърп на конкуренцията и че това има негаз... отрицателно отражение върху сектора в САЩ, особено производството на маслини в Калифорния. Аз не мога да разбера това, което правят от американска страна. Първият ми въпрос е какво ще направи Европейския съюз, ако се потвърди желанието на САЩ какви възможности за действия спрямо САЩ могат да се предприемат, за да се защитят интересите на производителите. Нещо, което е много важно според мен в Европейския съюз може да се стигне до ответни мерки при прилагането на протекционистични мерки. Благодаря ви. Госпожа Агулар. Агилар. Благодаря. Радвам се, че се води това разискване в е, Комисията по селско стопанство, тъй като това е въпрос, е, който засяга много е, силно испанските производители на маслини и не само тях. Това е проблем за ОСП като цяло и за това ние трябва да гледаме на въпроса изключително сериозно. Искам да поздравя представителя на представители на бранша вата организация на производителите на испански трапезни маслини, които са тук. Тук под въпрос са, поставени субсидиите, предвидени в ОСП. От 40 години се изнасят трапезни маслини от Севилия, от Андалусия към САЩ. 40 години. И става дума за производители, които работят сериозно, които имат позиции в САЩ. Аз съм посещавала също САЩ, знам какво е производството там, защо се проявява такава агресивност от тяхна страна. Симпатията, която почувствах от думите на господин Луазо за това, че се предприемат процедури про, а, протекционистски мерки от страна на САЩ. Това може и да го радва, но мен не, защото един ден може и производството във Франция да бъде засегнато. Няма значение дали ще се засегне производството на Франция, на Испания или на Германия, тъй като става дума за засягане на ОСП а, и на помощите, които се отпускат по тази линия. Тук не говорим чисто за проблема с трапезните маслини. Това е въпрос за това, че в САЩ се налагат такива мерки, за да се парира конкуренцията за техните производители. Аз не съм удовлетворена от това, което прави комисията. Очаквам нещо повече, най-вече от страна на Генерална дирекция търговия. Очаквам Генерална дирекция търговия да има малко по-властено поведение, тъй като положението е нетърпимо. До сега не се прави кой знае какво и аз не съм удовлетворена от позицията, която застъпва комисията. Госпожа Малстром трябва да се заеме по-сериозно с този въпрос, тъй като са поставени под въпрос производства, които са насочени към износ и които изпълняват нормите на СТО. Американците защитават своята продукция и бих искала в бъдеще Генерална дирекция търговия да ни представят допълнителни мерки, които са предприяти, е, тъй като няма значение какви са анализите, какви са резултатите. Това са политически мерки, това е политическа мерка. Какво ще направи Европа при това положение? Ще се подчинили Или ще изчакаме още следващи атаки? Европейската комисия трябва да защитава по-добре производителите, не само на тези от Испания, но и от цяла Европа. Благодаря ви. Много ви благодаря. Не, Наистина, това, са, това е важна тема, по която а, чухме много коментари, а сега може би комисията може да даде някаква обратна реакция. За, а, е, който от двамата иска да вземе думата, заповядайте, вие решете. Благодаря, господин председател. Много благодаря на членовете на Комисията по селско стопанство за различните коментари. На първо място бих искал да се спра на нещо, което госпожа Агилера Гарсия каза. Няма генерална дирекция търговия, генерална дирекция селско стопанство, има Европейска комисия и работата, която извършваме в тясно сътрудничество между всички служби на комисията. Както казах, имаме политическа позиция вместо да се ограничаваме, както правим по много случаи, до това да се намесим в разследването като заинтересована страна, вече сме заели политическа позиция пред американската администрация, най-вече с писмена кореспонденция, а също така и чрез директни устни контакти. И мога да ви уверя, че комисар Маумстрём, но също така и целият колеж на комисарите и имат пряка позиция по този въпрос и се отнасят много сериозно към темата. казахте да имаме една позиция за една истинска битка и трябва да водим тази битка по отношение на мерките. На този етап правим всичко възможно да избегнем налаганите мерки. Правим всичко по силите си в рамките на правилата на СТО, за да убедим американската администрация, че тези мерки не трябва да бъдат налагани. Разбира се, ако не спечелим тази битка, трябва да видим какви допълнителни мерки могат да се предприемат. И мога да потвърдя нашата силна воля да се борим и да установим тези неща, защо, не само защото, както вече казах, че това ще бъде тежка ситуация за маслинопроизводителите в Испания, а защото говорим за един системен въпрос. И по това отношение искам да бъда пределно ясен. Не става въпрос само за това, че се налагат от трета страна а, антисубсидни мерки и трябва да се отменят субсидиите. Тези мерки трябва да компенсират ефекта на субсидиите, но но това не поставя под въпрос нашата възможност да продължим да предоставяме субсидии. Така че основният въпрос е този, който спомена колегата Гонсалес. От една страна става въпрос за преговори в рамките на СТО, където има съгласувано с членовете на СТО, че има определени схеми, които не, не нарушават пазара. От друга страна има трети страни, които се опитват от задната вратичка да налагат мерки, за да отменят ефект ефекта на тези субсидии по отношение на износ към техните страни. И това е основният проблем, който бихме искали да разрешим. Разбира се, проблемът, който виждаме тук е, че на този етап не знаем какви ще са резултатите от разследването. Ето защо трябва да продължим внимателно да следим разследването, но мога да потвърдя, че на всички политически нива има мобилизация по тази тема в рамките на комисията. Благодаря. Е, е. Благодаря ви. Ако правилно разбирам, това е позицията на комисията. Благодаря ви. Наистина ще бъде чудесно, ако получим вашите отзиви в писмена форма от, гос... от комисар Холган. Наистина ще бъде прекрасно да получим тази официална информация, с която се отчита а, тази тема като сериозен проблем. Благодаря ви. Това е един чудесен пример за това как отделните, различните държави членки могат да работят заедно, за да се преборят с практиките, които нарушават функционирането регулирането на пазара. С това приключваме тази точка. Добре дошли на гостите на господин Никълсън. Доколкото разбирам, това е група студенти. Наистина се радваме, че сте с нас на днешното ни заседание. Сега директно преминаваме към следващата точка от дневния ред, съответно следващата тема, която сме предвидили. Както вече сте видяли, Премина... Приключихме с темата за трапезните маслини. Приключихме тази тема, а сега по следващата точка става въпрос за съвсем различна тема за актуалното състояние и мерките на Европейския съюз, които се предприемат за овладяване на африканската чума по свинете. Тук става въпрос по-конкретно за Литва и Полша, но също така и за съседните страни. А също така, разбира се, и за цяло, целия европейски сектор, а, който е изключително важен. Наистина е важно да се предприемат мерки, така че да се овладее а, чумата по свинете и тя да не се разпространява. Защото това има пряко отношение и върху търговията и на функционирането на вътрешния пазар. И разбира се, тук трябва да имаме предвид и безопасността на хранителните продукти и защитата на потребителите в този контекст. Добре дошли на представителите на комисията от Генерална дирекция Санте. Господин Бернард Ван Гутем. Познаваме се вече добре, така че наистина ще бъде добре да ни предостави допълнителна информация по темата и му благодаря за това, че е тук. Сега ви давам думата за презентацията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Колко време имам? 5-10 минути? 10. 10-12, казва председателя. Добре, ще се опитам да се вместя в това време и дългата история да я вместя наистина в този кратък период, пери, това в кратко време. Става въпрос за епидеми... епидемиологичната картина и ситуацията в Европейския съюз а, и какви са действията, които се предприемат. Нека на първо място разгледаме ситуацията от 2007 до 2014 година. И ако разгледате картата, ще видите, че огнището започва в Грузия, разпространява се 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 година. Ако се върна назад, съвсем ясно вижда, виждате как огнището се разпространява от Грузия към а, цялата Руска федерация. През 2014 година достига и Европейския съюз и всички си спомняме, че първите огнища бяха на границата с Беларус и след това са регистрирани огнища в Полша, Латвия, Естония и Литва. На екраните зелените точки са огнищата в стопанствата, а в жълто са а, а, случаите на огнища при глиганите, при дивите прасета, при, коя, при които е регистрирана африканската чума по свинете. Тук виждате различната картина на картите по отношение на разширяването на тези огнища от границата към териториите на повечето балтийски страни. Ето какво е положението в Европа. Виждате положението за периода 2016-2017 година. Разбира се, с много а, зелени точки. Това показва глиганите, дивите прасета в Европейския съюз. Защо? Защото непрекъснато осъществяваме контрол и анализ за глиганите, което не съществува в източноевропейските страни. Поради тази причина виждате голямо наличие на зелени точки. Това не означава, че това не съществува в Руската федерация, но в Европейския съюз това е по-очевидно. Ще се се върна малко по-късно на тези четири засегнати страни, но сега нека накратко ви направя едно кратко представяне за това какво се случи в Чехия, какво стана през лятото. имаше установени случаи на заразени диви прасета и а, освен това имаше регистрирано разпространение на заразата чрез човешки фактор, например превоза на различни видове салам и преработено месо от селскостопанските предприятия а, с камиони се превозват през нощта и по този начин се разпространява заболяването. Човешкият фактор е, има много важна роля. Тук на картата виждате само една точка в Чехия, защото в крайна сметка 50 диви прасета са установени на малка площ, която виждате на картата. Трябва да посоча, че един от ключовите аспекти, най-вече по отношение на Чехия, е поведението на ловците – защото ловците наистина могат да помогнат за ликвидирането на заболяването. Но ако това не се направи по правилния начин, те могат да допринесат за разпространението на заболяването на по-голяма територия. В Чехия установихме много добро сътрудничество с ловците и успяхме да ограничим разпространението на заболяването сред дивите прасета на много малка територия. И тук виждате на картата, броя на огнищата на седмица през юли. Виждате, че има много малък брой установени такива случаи сред дивите прасета. Така че ако продължим с тези усилия и мерки в Чехия, ще ликвидираме заболедаването. В Румъния също има засегнати два двора, това също е отново човешки фактор. И незаконното внасяне на месо, най-вероятно от Украина, и това инфектира прасетата, които са в двора. Освен това има и засегнати райони в извънградска среда, и благодарение на намесата на ветеринарните служби няма разпространение на заболяването отвъд тези два случая. Така че се надявам, че огнищата в Румъния могат да бъдат считани за приключени, за затворени. И тук отново картата в Румъния и на една от картите виждате, че това е в извънградска среда, което улесни работата на ветеринарните служби в Румъния. Колко са огнищата от началото на тази година, 2017? Виждате, че в Чехия има много случаи по отношение на дивите прасета, но тук е ограничена горската площ. Останалите огнища са в трите балтийски страни и в Полша, където има най-широко разпространение. Ще се върна на това по-късно. И в Румъния два случая. Какво прави Европейския, Европейския съюз от началото? Тук ще разгледаме отново набързо картите – средата на 2014 година а, беше регистриран първия случай на заряза на глигани в Беларус и се разпространи в Литва и Полша. Предприехме принципа на регионализиране, това е принцип, който се следва и от някои трети страни, като Съединените щати и Канада. За съжаление не се следва от други, като Русия, където се въведе забрана за вноса на а, свинско месо от Европейския съюз като цяло. Така че имаме два различни случая. Сега набързо ще ви представя картата и ще видите развитието на заболяването от 2014 година до настоящия момент – В синьо виждате буферната зона. Тя се счита за инфектирана, но там няма случаи на зараза сред дивите прасета. В розово е засегнат дивеча, а в червено виждате случаите, в които са регистрирани заболявания в селски стопанства. Така че синьо маркира един пояс, където е, е установен този буфер. Е, ситуацията през 2015-2016 е, година, как се развиват тези зони? Виждате, че ситуацията доста се е развила от този момент. А изключим човешкия фактор, който е изключително важен, както споменах, ако правилно се следват препоръките за управление на дивите животни, разпространението на заболяването е с 1 км на месец. За съжаление, в някои области начина по който работят ловците не отговаря напълно на препоръките и виждате на някои от картите, които вече ви показах, заболяването се разпространява доста бързо през годините. И в обобщение има 36 решения за изпълнение на комисията за преразглеждане на ситуацията с помощта на е, съответните експерти. Каква е нашата стратегия? Има две основни направления. Управление на дивите прасета и тук отново трябва да подчертая начина по който а, е, работят ловците и мерките, които предприемат е много важно за неразпространение на заболяването и човешкия фактор. Това означава, че хора без да знаят, е, без е, да осъзнават това, поставят под риск Европейския съюз, като внасят месо от заразени области към зони без заболяване в Европейския съюз и поради огнището в Чехия и поради огнището в Румъния през лятото, останалите държави членки, които не бяха включени до този момент, получиха този алармен сигнал наистина да бъдат информирани за бдителността, която е необходима в Европейския съюз. Сълскостопански производители, ловци, шофьори на камиони, хора, които работят в лесовъдния сектор, сектор и в селскостопанския сектор. А, има много хора в източна, от източна Европа, които работят в селскостопански селскостопанския сектор в Европейския съюз и те представляват сериозен риск когато внасят подобно месо като различни видове салам, шунка и така нататък, или пък с облеглото си, защото вирусът е много устойчив какво сме направили до този момент в международен план в рамките на организацията, която е в рамките на ФАО и на Международната организация за здраве на животните. Организирахме среща за гарантиране на един последователен подход във всички заинтересовани страни, не само в рамките на Европейския съюз, но и Русия, Беларус, Украина и Молдова. И както виждате на екрана, ние посветихме едно двудневно заседание на различни теми, които са важни, например, управление на дивите прасета, на частните дворове и повишаване на информираността, комуникация на експертите. Общо става въпрос за 7 засегнати европейски страни, трите балтийски, Полша и освен това Украина, Молдова, Беларус. Всички разбират много добре какво е положението. Бяхме поканили експерти по отношение на управлението на дивите прасета и на частните селски стопанства. Бяха осъществени посещения на място и бяха отправени съвети към съответните страни, включително Чехия и Румъния през лятото. Нашия комисар Андрио Кайтис организира четири срещи на високо равнище на министерско ниво, които се проведоха. Следващата среща е в Прага следващия месец на министерско ниво повече от 10 министър по, по, бяха на тези срещи за повишаване на информираността и за а, подчертаване необходимостта за оказване на подкрепа на ветеринарните служби, за да се следват указанията в различните направления. А, СТО, а, както вече казах в началото, когато бяха отчетени първите огнища в Балтийските страни и Полша, Русия наложи пълна забрана на свинското месо от Европейския съюз. Това е неприемливо за Европейския съюз и поради тази причина отправихме заведохме дело в Женева за обжалване. Спечелихме първата част. СТО отчете, че имаме право и че трябва да се прилага принципа на регионализиране и това ефективно защитава търговията и сега Русия е задължена да оттегли забраната си за свинско месо от Европейския съюз Споразумението, което е постигнато за сроковете е за 6 декември тази година. До 6 декември тази година Руската федерация трябва да приема месо от останалата част от Европейския съюз. В противен случай ще продължим делото в СТО съгласно съответната предвидена процедура. Освен това, оказахме много помощ не само спрямо държавите членки на Европейския съюз, но и на съседните страни с е, един семинар и технически мисии за оказване на подкрепа, а също така нещо, което казах и по-рано, чрез екипа от ветеринарни експерти за бързо реагиране, които са на разположение 24 часа в денонощието, имат екипи на място, за да могат да посочат на държавите членки как да процедират по отношение на заразата сред диви прасета или пък в стопанствата, както направихме и в Румъния. Също така имаме и информация от Европейската агенция за безопасност на храните. Очакваме становище и скоро. Имаме и референтна лаборатория на ниво Европейски съюз. Тя е много важна по отношение на връзката с трети страни, а и с държавите, членки на Европейския съюз. Освен това, оказваме и финансова подкрепа по отделни програми, не само по отношение на държавите членки с огнища, но също така и във всички държави членки, които са на източната граница от Финландия до Румъния. Кампания за информираност за управление на дивите прасета, компенсации за селскостопанските производители и за държавите членки, които са засегнати. освен това, им виждате една таблица с данните за съфинансиране и от 2013 година, дори преди регистрирането на първото огнище в рамките на Европейския съюз, ние оказваме подкрепа на държавите членки, изложени на риск. Общата сума възлиза на над 36 милиона евро – Разбира се, оказваме и финансова подкрепа на страни извън Европейския съюз, защото нашата цел е да предотвратим влизането на заразата в Европейския съюз и насочваме средства извън Европейския съюз. И има проекти, които в момента се прилагат в Молдова и в Украина. Разбира се, има и много одитни мисии от нашите аудитори, които се провеждат. Последната се проведе през лятото. Аудитори посетиха всички страни в източната част на Европейския съюз, отново за да се повиши информираността за контрол на границите от Финландия до Румъния, така че да се уверим, че хора, които пътуват и идват от Русия, Беларус, Украина, Молдова, да бъдат надлежно информирани за рисковете за превоза на местни продукти от тези страни, защото видяхте много огнища в Европа са вече установени. И ако имам още една минута, господин председател, ще направя едно кратко обобщение за заразния нодуларен дерматит. Добре, заразния нодуларен дерматит може би е болест, която не всички от вас са запознати с нея. Тя идва от Турция и Гърция през 2015 година. Тя се разпространява в Европа през 2016 година. Тук използвахме възможността за координация на глобалната рамка към ФАО, за да спрем това заболяване. Имахме много инфекти... Е, ефикасна вакцина и Европейския съюз отпусна вакцини за всички тези страни, които са отбелязани в синьо. България, Албания, Македония, Косово, Сърбия, Черна гора, за да се възпре разпространяването на заболяването. Поради комбинираните действия на всички тези ветеринарни служби, които споменах вече многократно, Проведохме и среща на министерско ниво с комисар Адрио Кайтис, с представители от Италия, Австрия, Балканските страни, Турция и Израел. Успяхме да спрем заболяването а, имаме банка с вакцини на стойност а, до, на над 2 милиона и 100 хиляди вакцини, които бяха раздадени в зависимост от необходимостта във всички тези балкански страни, разбира се и Гърция, което доведе до следното положение. Тази година виждате само Албания, където вакцинирането беше най-малко ефикасно в сравнение с останалите балкански страни. Там има все още огнища, но в останалите балкански страни през 2017 година не са регистрирани нови огнища. Това ясно показва, че координацията от страна на Европейския съюз и стимулът, който беше предоставен на тези страни чрез банката, борбата с вакцини беше много полезно, за да се възпре разпространението на заболяването към Румъния, Словакия, Словения, Австрия които наистина бяха много разтревожени, че това може да се случи. И това сега е положението в Европейския съюз. Това много ясно е показано на картата. Има зони, където вирусът може би все още съществува и в жълто зони, в които не е установен вируса и през идната седмица в рамките на комисията ще проведем среща с представители от тези 15 страни и ще определим стратегията за следващата година и може би ще преминем към повторна вакцинация в тази област, за да сме сигурни, че няма разпространение и ще преминем към стратегията до 2019 година. В основни линии това е какво сме направили по отношение на заразния нодуларен дерматит и не бива да се забравя. Благодаря ви, господин председател. Много ви благодаря за тази информация, която ни предоставихте. Мисля, че добре се справяме и с времето. Дали има още представители в а, залата, може би от а, браншови организации в а, Полша? Добре дошли като наши гости. Госпожа Саран има думата. Благодаря, господин председател. В Нидерландия През, преди известно време самата аз бях свидетел на африканската чума по свите, свинете и е доста притеснително всичко това. Добра а, презентация направихте. интересна беше и презентацията миналия път. Но това, което искам да питам е свързано с ловците. В част от презентацията, като че ли се имаше предвид че е, не трябва да има ловуване, защото едва ли не това няма да има е, положителен ефект, но доколкото аз пък е, съм запозната, лов на диви свине в този случай би имал положителен резултат. Може да ни информирате и за Полша в Европа ловците преминават граници и е важно да знаем как трябва да се процедира. По-конкретно, въздействието същото ли е в цяла Европа? Това е много важен въпрос. А пък най-важният от всички, разбира се, е когато говорим за вноса на свинско. Русия, това, което направи и вие как реагирахте, но ако ние убиваме диви свине, според мен в Русия, е, доколкото съм информирана, превентивно пък избиват. Или поне това си казват ловците и вървят такива едни истории под формата на слух. Благодаря ви. Господин Агню. Аз тук постепенно се научавам за какво става въпрос, защото самодовеното кралство там няма много а, диви свине. Може да има някой, е, някоя друга, която е избягала от селските стопанства. Но явно този въпрос с, с въпросната болест е, е много сериозен. Това подобно ли е с е, болестите по е, зайците, е, които развиват резистентност и в крайна сметка, когато отново се заразят, е, е, е много по-леко и е, просто така нещата се развиват в цикъл и не е толкова страшно. Не знам достатъчно за епидемиологията доколкото виждам от вашата презентация, няма зонотичен ефект. Така че, за разлика от а, а, тази а, болест по говедата няма ефект върху хората. Може да потвърдите. Също така споменахте, че има много сериозно движение. Полските работници които идват в Обединеното кралство, работят по, в селските стопанства, дали в Польша и Балтийските държави а, органите а, са наясно с това, че евентуалните полски работници, които идват в Обединеното кралство, може би привнасят този проблем при нас. И мисля, че отговорът на следващия въпрос е не, но вие споменахте, е, думите вакцина за разния нодуарен дерматит, но така и не споменахте вакцина за африканската е, ки, е, чума по свинете. А, а изкореняването на тази до, болест, какво а, включва тя? Вие ще избиете всички диви свине, това ли е начина за изкореняване или? Благодаря, че ми давате думата. Благодаря, че сте въвели този въпрос в дневния ред. Благодаря и на представителя на комисията за този обстоен преглед. Не за първи път чувам тази информация, поне трети път. От една страна се радвам, че комисията търси варианти да парира тази болест, но от друга страна резултатите не са задоволителни. От 2014 година се влушава ситуацията и в държавите, които са афектирани, няма мерки, които да са достатъчно ефективни. В Литва, оттам съм аз, имахме няколко огнища през 2014 година, а пък сега две трети от територията е обхваната от тази болест. И в тези територии малките стопанства не могат да отглеждат а, свине. Тоест невъзможно е да има малки а, производства. И днес Литва не може да се възползва от а, а, възможностите за отглеждане на свине. 50% от свинското се внася. Няма възможности и на нас ни липсва свинското в Литва. Чухме предложението да се замени свинското с говеждо. В същото време обаче, според правилата на Европейската комисия, не можем да увеличим броя на говедата и броя на телетата, защото това ще бъде срещу правилата. Така че не можем да отглеждаме нито а, свине, нито повече говеда и днес сме в един своеобразен блокаж. Днес не споменахте няколко важни събития на европейско равнище през 2014 година. В Литва имаше много голямо огнище и 20% от свинете, извинявайте, 20% а, хиляди а, свине бяха а, е, избити а, и това се а, случва отново. 24 хиляди бяха а, избити. И това е много негативно, защото в крайна сметка мерките са по-скоро в големите селски стопанства, в малките трудно се осъществяват тези мерки и не знам какъв е източника на заразата, не знам откъде идва тази зараза. Вие споменахте а, а, салами, а, шунки и други колбаси, но това не са сериозни обяснения за мен. Смятам, че а, тези мерки не са задоволителни, влушава се ситуацията и от сега, а, ако гледаме в бъдеще, цяла Польша ще бъде завладяна от а, африканската чума по свинете. Ами ако стигне тази зараза до Германия или Франция. Тога, всъщност това ли чакаме, за да реагираме както трябва? Ако а, свинете в момента са а, заразени, ние не трябва да оставим този въпрос на ловците. Нека да не ставаме смешни. А, всъщност ловците се интересуват от а, други животни. Не се вълнуват от това да се а, унищожат а, различните видове. Освен това, те не се интересуват от женските видове, те се интересуват от мъжките. И а, 5 а, милиона казахте през 2010 та може би 35 милиар, милиона ще са нужни и още по-голямо финансиране, за да се спре този, това явление. Днес казахте, че в Чехия и в Румъния африканската чума по свинете е почти изкоренена, но аз не ви вярвам, защото в Литва не виждам единствено, виждам единствено думи, думи, а те не се превръщат в резултати. Ето защо трябва да а, видим какви са да бъдат задължителните ефективни мерки, да очертаем една ясна пътна карта, да я следваме, защото иначе утре ще сме изправени пред още по-голям проблем. Нашия колега каза, че тази а, а, болест не се отразява на хората. Толкова малко информация има той. Така че ви пожелавам да намерите добри мерки, добри средства, за да се постигнат задоволителни резултати. Благодаря. Благодаря ви много.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 тема, по която трябва да се говори. Аз съм румънец и за съжаление в Румъния има огнища. Така че искам да знам как конкретно да се ограничи движението на дивите животни. Дивите животни не познават границите. Ние трябва да информираме населението, трябва да убедим хората е, в това, което твърдим, но в същото време става въпрос за дивите животни. Те преминават границите. Мислили ли сте за въвеждане на някакви електрически бариери, така че да не преминават а, а, дивите свине между Румъния и Унгария, например? В същото време не трябва да се доваряваме твърде много на ловците. Трябва да се намеси държавата, за да се намалят все пак ловните зони и естествено, че те търсят диви сине ловците, но а, трябва да се намеси именно държавата, за да ограничи броя на животните, така че да има ясен прак, за да не се разпространява болестта, както каза господин Ропе. Госпожа Пехе, да, в Харватия ние нямаме за щастие проблем с тези заболявания, но имаме един проблем, който засяга някои конкретни региони. За, за съжаление се раз, разрушават много ползеви и нашите сълскостопански производители не знаят как да се справят с този проблем. Доколкото знам, Наистина тук имаме доста напреда, който сме постигнали, но а, все още нямаме конкретни мерки по отношение на дивите прасета. Ето защо моя въпрос е какво ще препоръчате на държавите членки, какво трябва да направят държавите членки в подобни ситуации, какво би трябвало да предприемат, така че да ограничат тези щети от а, дивите прасета, така че да защитим обработваемите площи от а, тези набези. Благодаря председателя. Това бяха изказванията на членовете на комисията. Аз също имам един въпрос, който искам да поставя. Каква е вашата оценка по отношение на логистичната ни подготовка в рамките на Европейския съюз? А, как, как смятате, че се справяме по отношение на справянето с а, тези проблеми? Разбира се, голяма част от сектора е приватизиран. И в този случай как може да се процедира, имайки предвид това развитие. Радвам се, че споделихте информация за пилотни проекти, които се осъществяват, защото наистина превентивните мерки са изключително важни. И в крайна сметка тези заболявания, тяхното разпространение засяга най-вече малките стопанства, които не могат да се справят сами. Така че най-силно засегнатите са малките стопанства които не могат да отговорят на необходимите условия, нямат необходимите стандарти, за да се справят с това разпространение. И там често се следват принципите на традиционното животновътство. И а, това а, виждаме в а, много от засегнатите страни. Установявате ли някакви промени в това отношение и а, осигурява ли се финансиране за тези стопанства, така че да се премине към друг вид животновътство и също така има ли случаи, в които подобни малки стопанства се е наложило да бъдат ликвидирани, за да не се разпространява заболяването? Наистина разходите са изключително големи при изправянето с подобни проблеми, така че въпросът ми е Достатъчни ли са тези мерки, които се предприемат? Постигат ли се реални резултати? И има ли Европейската комисия капацитета да финансира и допълнителни цели, допълнителни мерки? Така че наистина подобни заболявания да не се разпространяват Какви са плановете ви за, от тук нататък, за да има по-ефективни мерки? Наистина ще ви помоля, ако можете да отговорите на тези въпроси, да го сторите сега. Благодаря ви предварително. Благодаря, господин председател. Нека първо да отговоря на един, няколко от въпроса и ще дам думата на другия колега да отговори за, в останата част от а, въпросите. Както вие сам споменахте, подготовката и повелижаването на осведомеността са изключително важни а, за предотвратяването на разпространението на болестта. А, тази подготовка не е само за органите, официалните органи, но и селските стопани. Те трябва да разберат как вирусът може да, се, да навлезе в техните ферми и да увеличат биосигурността, въпреки факта, който беше споменат от литовския депутат. Да, действително, дори високата биосигурност, дори и голям брой свине, не могат да предотвратят навлизането на болестта. За съжаление, както вие споменахте, малките ферми с по 22 000 свине бяха напълно унищожени. Знаеме, че няма диви свине в Обединеното Кранство, Браво на тях. Браво и за Дания. Там също има много малки диви свине, само в зоологическите градини, чудесен начин да се избегне болестта, но в тези държави селските стопанства трябва да са наясно и тези идващи от изтока трябва да са наясно с опасността, която могат да предизвикат не само с шунка и колбаси, но и когато сте в гората, когато вирусът е там, вие се прибирате с вируса по бутушите си. И е, това е, е нещо типично, да речем, когато се търсят гъби в определени сезони, виждаме, че се излагаме и на тази зараза. Така че най-важното е да се предотврати болестта, да се намали бързото разпространение, да се намали броя на дивите свине преди да настъпи болестта и когато тя вече е там, да се избегне а, голямото вирусно излагане. Голям опит имаме в това отношение и той а, беше доста ефикасен в редица държави членки, когато се използват а, вирусите в. А, а, балтийските държави, когато се загребва а, животинския труп, а, виждаме, че се намалява вирусната изложеност. Ваксина, задавате въпрос? Да, разбира се, няма въз... вакцина. Не сме и близо до намиране на вакцина, но е, това не го споменах в моята презентация, но харчим милиони в научни изследвания да намерим вакци... вакцина, която да е ефективна. Първо с инжекция и по-нататък е, посредством а, е, орален път, но това не е в обозримото бъдеще. А, на следващо място няма опасност за хората. Това е важно, защото вирусът не е, е опасен за хората, няма опасност в това отношение. Румъния. Отиде си този депутат, но в а, Румъния явно изчезна този вирус. Както казах, беше само в а, някои задни дворове, в а, градски области, така че не се разпространи при дивите свине и успяхме да го ограничим. Русия. Първо ще се сега Русия и Беларус. Беларус казаха в началото, че нямат никакви а, е, диви свине, че те не съществуват в беларуските гори. Трудно ни беше това да го повярваме, но те го посочиха като причина, заради която нямат огнища. Но заседание след заседание, среща след среща, успяхме да ги убедим, че има диви свине, но не успяхме да намерим свидетелство за съществуването на болестта там. Но е важно за държавите да се подготвят. Много държави са увеличили Има а, като че ли много повече а, диви свине в а, горите, отколкото в предишни години. Така че в региони, в които няма все още огнища, е добре да се намали броя на този вид. Женева, крайния срок за Русия да спази решението е 6 декември. Ако не го направят, преминаваме към следващата част от процедурата според правилата на СТО, а именно процедура за компенсация. И сега давам думата на колегата, евентуално да ви обясни накратко каква е стратегията, която ще използваме за е, ловците. Те са важни, както казах. И могат да са ни много помощ, но и доста да на вредят с тяхното поведение. Така че трябва да им обясним ясно какво трябва да правят и какво не трябва да правят. Това е много важно и това е което а, успяхме да постигнем в Чехия и затова продължаваме с тази работа. Благодаря. Само да допълня. Да, имаме ясна стратегия за управлението на дивите свине. Тя е дългосрочна и е сложна – в някои а, е, а, е, нейни аспекти е малко а, е, неинтуитивна. Ето защо им е трудно на овците да разберат какво се иска от тях и кое е правилно и кое не е правилно. Пример за Чехия е, има, който е много показателен. Знаем, че когато има болестта там, където е а, разпространен вируса, не трябва да застрелваме дивите свини, свине, а да ги оставим да умрат от болестта. Защото ако а, започнем да ги а, застрелваме, така както го видяхме в Русия, че правят тази техника Калашников, както е на, а, нарекохме, а, става много по-тежко. И така тези ловци, които слушаха руските телевизии в началото, а, използваха тази калашников техника и е, стана много по-сложно. Това го виждаме в най-северните балтийски държави. От друга страна, това, което чешките колеги, чешките ловци правят е, е напълно спиране на лова в малките области, където има такава болест. Около 50 квадратни метра, една гора, където те не притесняваха дивите свине и правят точно обратното в по-широката област, където не се е разпространил вируса и знаят със сигурност, че няма такъв вирус в тази а, голяма област. И това, което правят е да а, ловуват там. Колкото могат повече, особено женските видове. А, все още. А, е, женски видове, които са в а, а, възраст за разплод. Това е нещо, което не им допада на а, ловците и а, са инструктирани това да го правят а, и са мотивирани от това, че получават премия за това, за всеки женски вид, който са успели да а, отловуват. И това е стратегията, според която се намалява разпространеността на е, диви свине в е, по-широката зона и е, това помага за ограничаване на разпространението. И там доста добре се справят ловците. Пример за това е и в Харватия и виждаме, че не се разпространява в този регион а, болестта. Трудно е обаче в Украина, тъй като е много трудно да се повлияе на европейските ловци, дори и с съответните премии, а пък е още по-трудно да се повлияе и на украинските. Надявам се, че това дава допълнителна информация за това как гледаме на ситуацията. Благодаря. Мисля, че не сте отговорили на всички въпроси. Господин Агньо иска думата. Заповядайте. Uh, you... Вие не казахте нещо, за което запитах. Колко а, сериозно е заболяването? А, дали може да се сравнява възстановяването на а, глиганите с това на зайците? 0,5% могат само да оцелеят. Но доказателствата показват, че близо до 100% са тези, които умират в рамките на 2-3 дни след заразяването. Затова ние казваме, нека да оставим заболяването да убие а, заразените екземпляри, за да не се допусне този вирус а, да засегне нови поколения или пък други видове животни. Затова отстраняването на трупа е много важно, за да се намали разпространението. Когато замръзне зара... заразен труп и се размрази в планината а, при по-топло време, вирусът а, продължава да се разпространява, защото той оцелява. Благодаря ви. Имам един въпрос. Има е, хора, които а, е, използват за храна убитите а, е, глигани. Някои от тях могат да са заразени. Ние вече сме натрупали а, доста опит, предполагам, и бихме могли да помогнем сега на другите държави, които биха могли да бъдат засегнати, да подобрят а, своя подход. А, защото знаем, че има случаи, когато трябва да бъдат убити много животни, което силно засяга стопанствата. Но това, което сме натрупали като опит, може да се използва. Мисля, че наистина имаме много добри практики. Сега комисията. Uh, през 90-те години имаше а, зараза от а, а, класическа а, треска по а, свинете. И тогава бяха а, убити много от заразените животни. Но африканската чума по свинете е много по-сериозна, отколкото класическа е варианта. Казах в е, представенето си, поради това, което се наблюдаваше в Румъния в Чехия през лятото повиши разбирането, че случилото се там може да се случи и в други държави членки, така че имаше засилени кампании за подобряване на информираността. В Германия се разпространяваха листовки които се даваха на шофьорите, които идват от източните държави, за да може да се ограничи разпространението на заболяването, както сред дивите прасета, така и във фермите. Не виждам други коментари и въпроси. В такъв случай благодаря на представителите на комисията за предоставената информация. Благодаря и за предоставените отговори на въпросите. Мисля, че днес доста задълбочено успяхме да разгледаме тази тема. Не, не бяхме притиснати от времето. Благодаря ви. Разбира се, ще проследим да тази тема допълнително. Желая ви приятна вечер. Благодаря отново за участието ви. Przechodzimy do kolejnego punktu. А ние продължаваме нататък с представянето на доклада относно командировката на комисията Агри в Харватия между 19 и 21 септември. Делегация от нашата комисия посети Харватия бяха отбелезени някои стъпки напред, бяха очертани някои проблеми и предизвикателства. По отношение на следващата ОСП, участието на Харватия на 1 юли 2013 година беше осъществена първата мисия, която се проведе колегата Мариана Петир и колегата Иван Явковчич организираха тази, това посещение. Те също бяха част от делегацията в Харватия. Също така посещението беше организирано в сътрудничество с секретарията господин Дес, госпожа Мюлер, госпожа Сенра, господин Богович, господин Тарабела, господин Капуто и госпожа Кошиевска бяха част от делегацията и моя мило също. А, наистина това посещение беше много ползотворно успяхме да обменим много информация, успяхме да обменим мнения, идеи по отношение на участието на Харватия и благодаря сърдечно на колегите Мариана Петир и Иван Явковчич. Госпожа Петир организира първата част, господин Яковчич втората. и поне според мен това беше много интересно, много полезно посещение, много добре бяхме приети. Така че ние като членове на тази делегация бяхме подготвили а, информация, която да предоставим и а, тази, това посещение протече в една много приятна атмосфера. И сега ще дам думата на колегите. Вама и колегица и колега. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас и на всички колеги, които приеха поканата за участие в тази мисия в Харватия. Това беше чудесна възможност да се запознаят по-отблизо с селскостопанския сектор, сектора на производство на месо, на плодове, на зеленчуци, освен това, наистина имахме възможност да се запознаем с много представители на сектора, на зърнопроизводители, на месопроизводители. Сълскостопанския сектор е изключително важен за нашата страна. Обедена съм, че успяхме да се запознаем с основните разлики между по-старите и по-новите държави членки, между източна и западна Европа и се надявам, че дискусиите, които проведохме с производителите бяха изключително полезни, както за тях, така и за нас с оглед на изграждането на политиката в бъдеще и справянето с проблемите и предизвикателствата. Един от проблемите, свързани с лошото качество, големия брой внасяни продукти на хрватския пазар. Така че изправени сме пред много предизвикателства по отношение на нелоялната конкуренция и практики. Това е основен приоритет за нас и в рамките на тази комисия в Европейския парламент. В Харватия се потреблението на млечни продукти е спаднало с една пета в сравнение с 2012 година и това се дължи най-вече на нелоялната конкуренция. Проблем, с който трябва заедно да се справим. Също така е много важно да споменем в този контекст, че разговаряхме с представители на месопроизводителите и а, тук е важно да подчертаем, че те имат нашата подкрепа нашите производители а, претърпяха много а, проблеми и загуби от 2015 година насам. Много често в магазините се предлага дълбоко замразено старо престояло месо, използват се неточни е, етикети, неточна информация, която е подвеждаща и за потребителите и се стига и до много злоп, злоупотреби. Освен това, това е проблем и пред сектора на деликатеси. Освен това има и много харватски продукти, които са защитени с защитено наименование за происход. Работим с ресорните служби, за да могат да се защитят още повече хърватски продукти. Имаше и някои положителни примери, например дискусиите с младите селскостопански производители, а също така и производителите на биопродукти. Те също изтъкнаха, че са изправени пред сериозни проблеми, например високи лихвени проценти по отношение на кредитите, от колегите от Германия чухме, че в Харватия, в Германия лихвения процент е 0,2%, а в Германия 0,10% производителите на плодове също се оплакаха, че много плодове и зеленчуци се внасят от трети страни. Това са страни, с които няма споразумения за търговия. Ето защо трябва да се предприемат необходимите мерки. Трябва да се осъществи по-стриктен контрол. И в този случай ще бъде полезно да получим и сигнали от други страни смятам, че това ще бъде полезно за защита на нашите потребители и за гарантиране на по-високо качество на хранителните продукти. Но това ще осигури защита и на производителите. Всички се обединихме около идеята за това да имаме един кризисен екип, който да може да отстоява нашите права и смятам, че ще успеем успеем а, да приложим тези мерки, ако има нарочен целеви фонд, който да може да покрива подобни дейности при кризисни ситуации и да се гарантира защита на нашите производители. Разговаряхме с господин Толушич, министъра на земеделието в Харватия, а също така и с ресорната комисия в Харватския парламент. Осъществихме срещи, получихме много подкрепа за нашите идеи и програми. Посетихме Загреб и околностите Също, срещахме се също така с а, представители на сектора на дърводобив и дървопреработване. Много ви благодаря за посещението и много се радвам, че сте останали с а, такива приятни впечатления. Надявам се, че в бъдеще ще, това ще ни помогне за разработването на една по-успешна политика. А, колегата Явкович. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите няколко изречения. На първо място искам да благодаря на колегите, които бяха част от мисията в Харватия. Това е един регион, който се развива през последните години. Аз лично през последните години работя в сълскостопанския сектор, поддържам контакти с производителите на местни продукти, вино, винопроизводители, производители на плодове и зеленчуци. Наистина трябва да има синергия между селското стопанство и туризма, поне според мен. Ясно видяхме по време на мисията, че Става въпрос и за търговията на различни продукти, например е, зехтин с е, световно качество. Преди два дни получих е, информация, че това е региона с най-добрия зехтин в света. След това се нареждат Андалусия и Тоскана. Аз обаче виждам един проблем и по-конкретно как можем да поддържаме това високо качество на продуктите и как можем да привлечем подкрепата на гражданите, така че те да бъдат ангажирани с мерките в сълскостопанския сектор, защото това са продукти на световно ниво и трябва да се поддържа. Имаме редица проблеми и предизвикателства, пред които сме изправени. В Харватия имаме вътрешни проблеми, но има и общо европейски проблеми. Много често а, се представя а, индекса за развитие и много производители нямат възможност да получат никаква подкрепа. Смятам, че това не е редно. Трябва отворено да говорим, открито да говорим по тези проблеми, за да намерим конкретни решения. Трябва да осигуряваме помощ на всички, тези, които са изправени пред проблеми, но и тези, които са изправени пред рискове от тези проблеми. Отново благодаря. Благодаря на всички участници в мисията. Смятам, че наистина това беше много полезно посещение за нашата страна и се надявам, че е било полезно за вас. Получих различни отзиви от участниците. Благодарих на всички участници в писмена форма, но и сега в устна форма и се надявам да ви видя отново в Харватия. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Аз ще добавя още няколко думи към казаното от вас и може би един въпрос ще отправя. Наистина в Харватия има големи разлики по отношение на развитието между различните райони и различните сектори. Те имат различен потенциал, различни възможности и смятам, че видяхме много добри примери по отношение на бъдещето на общата селскостопанска политика. Наистина трябва да се осъществяват конкретни посещения, за да се види каква е точно ситуацията, защото отдалеч може би не разбираме толкова добре ситуацията и разликите, които съществуват между отделните райони само в рамките на една страна. Проведохме разговори с представители на различни региони, на Министерство на земеделието и наистина всичко това беше много ползотворно. Разговаряхме и с представители на селскостопанския сектор. Беше много добре, че осъществихме пряк контакт с всички тях и а, с господин Яковчич успяхме да осъществим и конкретни посещения. Наистина бяхме доста удовлетворени от а, тази мисия. Защото именно в такъв контекст може ясно да се види точно какво се прави. И смятам, че всички останахме с много положителни впечатления. наистина много интензивно работихме, може би вече всички ние преводачите се измориха, но смятам, че всички теми, които покрихме днес, бяха много интересни и са изключително важни за целия сектор. Защото това са теми свързани с бъдещето. Ето в случая с Харватия, как ще се развие страната. Има много хора, които отиват и прекарват отпуската си в Харватия. Това е популярна дестинация. И това е изключително важно и по отношение на доходите в страната, финансовото развитие. Да, вие споменахте зехтина наистина се радвам, че има такова развитие. Отново ви благодаря за организирането на посещението, благодаря за осъществените контакти и за проведените дискусии. Госпожа Агияр. Накратко, аз нямах възможност да посетя Харватия. Аз познавам малко Харватия. Била съм там в командировки. Аз идвам от държава с развит туризъм, Испания. Това се отнася и за Харватия. Искам също да отдам дължимото на усилията, които полагат колегите. Виждам колко подобрение има в производството на маслини Чудесна работа са свършили. Аз идвам от район, който е специализиран в производството на маслини от столетия. И когато говорим за качество, трябва да кажа, че са постигнати много добри резултати. Усилията, които се полагат, връзките, които са установени между връзките между туризма и хранително-вкусовата промишленост. Тази връзка е много добре изразена в Харватия. Харватия има, според мен, бляскаво бъдеще ние поздравяваме това, което са постигнати в производството на маслини, така че искам да поздравя колегите от Истрия за всичко, което са постигнали. Да, мисля, че това е известно за всички нас. Има ли допълнителни въпроси по тази тема? Имате ли някакви допълнителни изказвания по тази точка? А ако няма такива, благодаря на колегите. Наистина, мисля, че винаги ще помня това посещение. Много научихме по време на това посещение. Същевременно бяхме и наистина много добре приети. Така че моля да предадете нашите поздрави и благодарности на всички, с които успяхме да се срещнем. Отново ви благодаря. Тук а, има една публикация. И ви насърчавам наистина да се запознаете с а, информацията. Може би малко късно беше а, публикувана, но все пак никога не е късно да се направи реклама на едно такова издание. А, последна точка одобряване на препоръките, изготвени от координаторите. Те са представени в писмена форма. Можете да внесете и писмени коментари по тях. По точка разни няма нищо. Утре ще се видим в 9 часа съвместно заседание с комисията ЕНВИ. Така че наистина моля ви да присъствате на тази съвместна среща. Доколкото знам, господин Кастро има пътуване, ще пътува ще заседаваме на 6 ноември, 9 ноември, 22 ноември, 23 ноември и ще имаме дискусия с комисар Холган. Благодаря на всички колеги, които се включиха. Благодаря на гостите, на преводачите. Желая на всички ви приятна и спокойна вечер. Успяхме да се справим с дневния ред дори по-рано от предвиденото. Започнахме и по-рано, разбира се, но не исках да притискам нашите гости по време на дискусията. С това закривам заседанието.